но колкото и да са парите, те трябва да бъдат разходвани ефективно и ефикасно. Благодаря за дебата. Очаквам с нетърпение последващите действия. Thank you very much. Благодаря ви много, госпожа Ламберта. Колеги, разискванията по доклада на госпожа Ламберт за въздействието на кризата върху достъпа на уязвими групи до грижи приключи. Днес по-късно ще бъде гласуването. Следващата точка от дневния ред е осен въпрос към Европейската комисия относно европейския номер за спешни повиквания 112 и неизпълнението на резолюцията на Европейския парламент от 5 юли 2011 година. Имаме двама вносители, които ще представят въпроса и давам думата първо на госпожа Хол за две минути и половина. Благодаря, госпожо председател. Аз съм използвал 112. Моите сътрудници също едва ли мнозина в залата са го използвали. И когато трябваше да го използвам и се радвах, че знаех, че има такъв номер. Но половината от британците, които пътуват в друга държава от Европейския съюз миналата година, не са били запознати с този номер. Тоест е необходимо да се направи повече, за да се популяризира номер 112 по подходящ начин. Искам да разбера какво възнамерява да направи държа... Европейската комисия, за да накара държавите членки да направят това. Но искам сега да се насоча към достъпа на хора с увреждания до този номер, защото към момента те нямат достъп, защото имат проблеми с слуха или с говора и те нямат достъп до ефикасна система за спешни действия, защото няма нужната инфраструктура за тях. Европейския парламент в своята резолюция от 5 юли 2011 насърчи да се намерят решения за уязвимите групи. Изглежда обаче чак след въвеждането на следващото поколение интернет-услуги ще е възможно да се осигури достъп на тези уязвими групи. В резолюцията ни от юли 2011 ние поискахме и средства, които да бъдат насочени към разработването и въвеждането на нови възможности за достъп до номер 112, преди да се въведе новата система 112 в Европейския съюз. Подобна програма ще даде и насоки за това как може да се използва VoiceOver. Може ли комисията да ни каже какви са конкретните стъпки, които са предприяти в подкрепа на осигуряването на следващо поколение услуга 112 и в какви срокове и с какви средства ще се реализира тази програма? Благодаря. Госпожа Такола, са автор на устния въпрос. Има думата. Въпросът за номера за спешни е, повиквания е изключително важен. През юли 2011 година парламентът взе е, решение в това отношение, но прилагането на е, предвидените разпоредби очевидно изостава. И е, въпросът към комисията всъщност е защо се изостава с прилагането на практика. След като телефонът за спешни повиквания всъщност е в пряка зависимост с сигурността и безопасността на хората, с е, спешната необходимост от помощ. Когато в спешни случаи се нуждаем ние хората от помощ, е, тогава би трябвало да можем да разчитаме на бързи и ефективни действия и на възможност за бързо сигнализиране. Обикновено става дума за ситуации, в които животът на хората е в опасност. В днешно време говорим за свобода на движение и именно и в този контекст е, трябва да популяризираме и да подсигурим практическото приложение на телефона за спешни повиквания 112. Много, много важно е, е цялата информация да бъде разпространена на всякакви езици, във всички държави е, или най-малкото на основните е, английски, немски, френски във всички държави членки. Така че, говорейки за практическото приложение, трябва да засегнем естествено и е, въпроса за езика, лингвистичните аспекти на проблема много положително ще се отрази именно това е, отразяване на повече езици на информацията за телефона за спешни повиквания на практическото приложение. Хората би трябвало да знаят е, какъв е достъпът, е, за какво служи телефонният номер е, 112. Е, много малко хора всъщност са наясно с. Е, възможностите да ползват този е, номер за спешни повиквания. Така че информационната кампания също е много важна. Председателката, е, комисарят е, Хан има думата сега. Госпожо председател, комисията иска по-добро прилагане на номер 112 в държавите членки. Европейската комисия пое различни инициативи да реши въпроси, повдигнати от Европейския парламент. Европейската комисия може да изиграе важна роля в подкрепа на усилията на държавите за насърчаване ползването на номер 112. Заедно с комисар Кла Калас ние искахме да се организира едногодишна кампания за информиране на клиентите за този номер, когато пътуват в други държави. Тази година туроператори и пътнически агенции също участват в тази кампания. Комисията заедно с органите произведе също така и видеокампания. В други държави членки също ще има такава кампания. Регулаторните власти в държавите членки отговарят за определене на критериите за точност и надежност на даване на информация за на това къде се намира обаждащия се. Европейската комисия работи с държавите членки, за да се изгради общо разбиране за това какви са изискванията за тези критерии като последващи действия след доклада за прилагане на номер 112 от миналата година, службите на Нели Круз заедно с държавите членки разработиха различни показатели, които ще помогнат за сравняване на данните по прилагането на номер 112. Надграждайки на пилотния проект от миналата година, ще префокусираме своята доклад върху тези индикатори. Ще има по-голяма възможност за сравняване на информацията а, за такъв тип услуги в различните държави членки. Вие искате независима оценка на качеството на услугата и използването на обратна система 112. Това обаче е в ръцете на държавите членки. Сега, що се отнася до платформа за най-добри практики, експертната група по такъв тип а, спешни обаждания се занимава точно с това. Един нов проект а, даде нова информация за подобряване на достъпа на хора с увреждания. Пилотни проекти в пет държави членки демонстрираха зрелостта и възможностите за използване на тотален разговор а, и достъп до 112. По-нататъчните усилия за стандартизация продължават. Сега от името на политическите групи давам думата на колегата Шваб от името на НП. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, скъпи колеги. Аз съм един от инициаторите на този устен въпрос и като такъв ви благодаря много за това, че Нещата се свързват е, и с е, е, един доклад по собствена инициатива на колежките Раптай и Тун, който се отнася до развитието на вътрешния пазар. Днес сутринта вече стана дума за вътрешния пазар и за нашите планове, колкото е възможно по-бързо да довършим формирането на този вътрешен пазар. Е, в този контекст трябва да разглеждаме и въпроса за номера за спешни повиквания. Е, в никакъв случай не бива нашите амбициозни и добронамерени е, програми да приключват на границите на държавите. Трябва да направим нещата така, че те действително да имат трансграничен и общоевропейски характер. В никакъв случай границата да не пречи на гражданите. И е, с една такава молба се обръщам към вас, е, господин комисар Хан, защото е, на границите много често установяваме не само проблеми с е, номера за спешни повиквания, но и изобщо с. Е, развитието на търговията, на вътрешния пазар. Много важни са и лингвистичните аспекти, за които говори колегата Такова. Не бива само поради преминаването на вече невидимите граници в Европейския съюз хората да не могат да се ориентират и да не могат да ползват услугите, които им се предлагат и то за случаите на опасност. Следващият оратор е от името на социалисти и демократи. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Номера за спешни повиквания 112 е една от най-важните европейски инициативи. Той е достъпен на безплатно за всеки, който се обажда на него, независимо къде се намира в Европейския съюз. Въпреки, че е предвиден този номер в европейското законодателство, все още има някои пречки пред прилагането му. Проблемът се дължи на недостатъчното е, изпълнение на директивата от 2009 и липса на напредък от страна на комисията. Искам да подчерта няколко конкретни неща, въпреки че член 26 осигурява пълен достъп на всички граждани с увреждания в 2013 година възможността да се използва този номер от тази категория а, лица а, е възможно само в 13 държави членки. Тоест на много граждани им е отказан такъв достъп. При а, пътни происшествия използването на а, номер за спешни повиквания ще а, бъде въведена, но това ще зависи в голяма степен и до действието на а, номер 112. Искам да запитаме комисията как ще гарантира нужната инфраструктура, за да могат да се получават спешни повиквания, да се предприемат действия по тяха. Благодаря. Господин Бенан от групата на либералите. Благодаря. Колко европейски граждани, включая британски жители знаят, че където и да се намират в Европейския съюз, трябва да могат да се свържат с спешна помощ, използвайки номера 112. Казвам, би трябвало. Това е един от конкретните инструменти, който предлагаме на гражданите. Той може да помогне на това да се чувстват по-сигурни и дори да спаси живот при определени обстоятелства. Има обаче един проблем за това, че хората не познават този номер. Хората не знаят, че съществува. Друг проблем е и с държавите членки и прилагането. Комисията е започнала 17 процедури за нарушение срещу 15 държави, точно защото няма възможност а, за използване на този номер или неподходящото изпълнение на услугата. Много е важно да има номер за спешни повиквания, за да може да се приложи и системата за електронно автоматично обаждане и кол, когато катастрофира кола държавите членки трябва да подобрят функционирането на 112, за да може тези автоматични обаждания от автомобилите да се задействат, и съм го казвал и в предишни дебати, преди това да стане задължително за всички нови автомобили, като инсталационно задължение. След това, покритието на мобилните телефони. Човек трябва да може да има мобилен телефон, който да има покритие, за да се обади на 112. Два въпроса ще задам. Държавите членки подготвили ли са системите си, за да се справят с обаждания 112 и обаждания или електронни автоматични обаждания? и а, как ще включите а, инструмента свързване на Европа, за да разширите покритието на мобилните мрежи, особено за селските райони, защото, както знаете, а, системата не покрива цялата територия на страните и хората няма как да повярват на системата, ако чисто и просто а, няма покритие на мобилните телефони в определени зони. Благодаря, господин Бениан, казва председателката Изабел Дюрант. Мерси. Благодаря, госпожа председател. Господин комисар, аз не разбирам съвсем как в някои области постигаме бърз напредък, действаме на високи обороти, например по бюджета или в други области. Има натиск върху държавите членки тук обаче не разбирам как след толкова години все още се намираме в сегашното положение. Тоест 112 е познат само на всеки четвърти европейски гражданин. Има много възможности, които може да действа комисията, да се организира по по по-различен начин на генералните дирекции, така че да се постигне напредък. Бяха цитирани примери дали проблема е в държавите членки. Ако е така, кажете ни го, за да можем също да се обърнем към нашите държави членки и да настояваме да се постигне напредък по някои проблемни аспекти. На следващо място считам за изключително важно сега, в 21 век, когато технологиите са на такова ниво, ние, европейците, да не сме в състояние да имаме един познат и функциониращ номер на нашата територия е неприемливо. Трябва да се окаже максимален натиск от страна на комисията, за да се постигнат бързи резултати не само с показатели за изпълнение, но и с участието на различни генерални дирекции на комисиите, за да може този номер в скоро време да бъде запознат на всички граждани от Европейския съюз. Господин Харбър. Благодаря, госпожо председател. Наистина е разочароващо, че е, парламентът отново трябва да обръща внимание на този ключов въпрос е, и да привлича вниманието на комисията към него като докладчик по директивата за услугите, е, която е, приехме през 2002 година, е, включихме и елемента местоположение определяне на местоположението при спешните повиквания. През 2009 година, когато говорихме за потребителските права, е, това бе е, доклад, е, по който работеше господин Шваб. Отново повторихте не това изискване. И сега се обръщам към вас, господин комисар. Кога най-сетне ще се гарантира именно това е, установяване на данните във връзка с местоположението на хората, които ползват телефона за спешни повиквания, защото това е изключително важно за функционирането на практика на цялата система. Е, времено не е чак толкова а, е, сложно от техническа гледна точка да се предприемат съответните стъпки и да се осигури това, за което говорим, защото съществуват съответните технологии и технически устройства. Е, крайно време е, техническите стандарти за определяне на местоположението да станат един неразделен елемент от цялата система. Благодаря, господин Харвард. Трябва да можем да обърнем внимание на 112 и затова искам да попитам комисаря какво друго може да се направи, защото Европейския парламент прие през 2011 година една резолюция за този номер. Там искахме по-широко прилагане и разпространяване на информация за него. Това, което се случва е недостатъчно и както чухме днес, е, трябва да се положат още усилия. В едно изследване на Евробариметър само една четвърт от е, хората могат коректно да идентифицират номер 112, като номера на който трябва да се обадиш, където и да се намираш в Европа при спешен случай. В моята страна Ирландия 14% от населението би могло да отговори, че е получило информация за този номер, независимо от очакванията, че държавите членки и правителствата ще предупредят а, своите граждани за съществуването ми. Това е много ниско ниво в а, Европа на информираност, но другите държави не се справят много по-добре. Започват почивките и вакансиите, милиони а, европейци пътуват в чужбина с своите деца или с възрастни родители, затова е важно а, да запомним колко е важен 112. Той има нужда да бъде насърчаван. Наскоро бях шампион за 112 защото аз лично искам а, да се промотира този номер. Госпожа Хол беше права, като каза, че е, вя... е нужно да има равен достъп на глухи и хора с увреждания до този номер. Благодаря. Благодаря, госпожо Андерсон. А, да погледнем кои са другите оратори. Е, е, първият е госпожа Тун и Хайнстайн. Благодаря, госпожо председател. 400 хиляди е, европейци загиват е, в резултат на пътно-транспортни происшествия. И една голяма част от е, хората са с сериозни травми след пътно-транспортните происшествия и една спешна медицинска помощ в този случай би могла да им помогне, е, би могла да ги е, съхрани. Но е, естествено това означава добро функциониране на системата за спешни повиквания. Хората особено много пътуват в вакансионните периоди, а ние се намираме в един такъв вакансионен период сега и знаем какво става по пътищата. Много е важно електронното обаждане, е, системата ECOL, е, което е инициатива на комисията, да е, започне да действа навсякъде, защото по този начин ние ще можем да подобрим безопасността. Много важно е естествено и покритието на мобилните телефони, за което говориха и други колеги. Господин Тарабела, Госпожо председател, господин комисар, всички колеги казаха същото. Констатацията е еднаква. Има застой. Една четвърт само от гражданите знаят за този номер. Трябва да се прецизира определенето на местоположението. Има доста несъвършенства държавите членки. Що се отнася до ИКОЛ, нещата са много по-бързи защото бяха организирани нещата по-добре от комисията, бяха провеждани срещи в Брюксел, ние бяхме в Страсбург и не можехме да присъстваме на тях. Трябва да попитаме дали комисията има нещо за криене, що се отнася до 112, като се има предвид малкия напредък, който е постигнат какъв годишен бюджет ще бъде осигурен за 112 в сравнение с ИКОЛ, да ни сравните двете. И кога ще се създаде нужната инфраструктура, за да може да действа този номер и как ще се определя бюджета за проекти по 112. Сега, когато преминаваме през труден период, когато хората имат съмнение относно ползата от Европейския съюз, ние трябва да покажем на гражданите, че Европа е нещо повече и че можем да направим много повече за тях, особено когато имат проблем и когато имат нужда да използват номер за спешни повиквания. Надявам се, че ще ни предоставите укоръжителна информация, господин комисар. Госпожа Харкин има думата. Благодаря, госпожо председател. От 263 ти член от Директивата за универсални услуги казва, че европейските държави трябва да предоставят номер за спешни повиквания 112, който да бъде надлежно обслужван така, щото това да отговаря на националните системи за спешни повиквания. Гражданите трябва да се чувстват безопасност, когато се обадят на 112, защото наистина въпросът може да е на живот и смърт. Затова трябва да можем да гарантираме качеството на услугата. Единственият начин, по който това може да се случи, е да събираме и да публикуваме данни за това колко добре работи този номер. В този контекст искам да попитам комисията, държавите членки или комисията събират ли данни за времето и ефективността на отговора на обажданията и колко бързо се действа за всяка една държава членка. Европейската комисия как прави така, че сравнимостта на обслужването на обажданията е еднакво с това на националните номера? Методологията, която се използва, гарантира ли независимостта на сравнимостта и ако, се е публику... ако са се публикували тези данни, къде е станало това? Благодаря, госпожо Калхин. Давам думата на господин Кох. Благодаря. Скъпи колеги, е, били ли сте в състояние на шок е, след е, пътно-транспортно происшествие или друга опасна ситуация в живота? То тогава сигурно знаете, че много трудно си спомняте за важни имена, за важни телефонни номера един е, британец, да кажем, в Польша или един е, латвиец в Южна е, Франция би трябвало да знае, например, особено в такива ситуации, че същият номер, който въжи в неговата страна, е, може да се използва и на място. Едно, едно, две това са много важни цифрички. Този телефонен номер е, и неговото практическо приложение е изключително важно за безопасността на хората. Е, националните държави би трябвало да съзнаят е, потребността от този телефонен номер и да направят абсолютно всичко, за да може той да бъде на разположение на гражданите, да има информация трябва а, да се създаде и съответното а, техническо обезпечение на цялата система. Само по този начин ще избегнем и различията между държавите членки и дискриминацията на гражданите, които нямат достъп до този животоспасяващ номер. Крайно време е да се действа. Обръщам се към комисията. Какво ще направите? Господин Ертук има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, още през 1991 година държавите членки се разбират помежду си, че е необходим един такъв общоевропейски номер за спешни повиквания. И независимо от това, че са изминали толкова много години, само около 25% от гражданите на Европа всъщност знаят за какво става дума, когато е, говорим за този телефонен е, номер. В Польша, да кажем, около 50% от населението е наясно с телефонния номер за спешни повиквания. Процента е много нисък в Италия, да кажем. Така че има различия и в това отношение. Би трябвало при всички положения да поговорим е, отново и да помислим как точно да се е, локализира местоположението на обаждащите се по този е, телефон. Говорихме вече за това, за покритието на мобилните телефони, за e-call системата най-сетне трябва да се унифицират почтенските и телекомуникационни услуги и СЕПТ, именно Европейската организация за управление на тези услуги, ще представи едва след няколко години, доколкото ми е известно 2015 някакво предложение е, в този дух. Така че въпросът ми е какво смята комисията да направи, за да се е, преборим с това незадоволително положение към момента. Благодаря. Уважаеми господин комисар, благодаря за предоставената информация и за това, че обръщате внимание на въпроса не само на теория, но и на практика и че ще се прави редовен преглед, за да се прецени дали системата, която може да спасява човешка живот, е, е функционираща в държавите членки. През 2006 аз беше въведена системата в Унгария. И от 2012 година 19 милиона евро бяха използвани, за да се а, популяризира системата, да се премахнат предишните номера за спешни повиквания, да се въведе новият номер. Мисля, че работата в това отношение трябва да продължи. Съгласен съм, не съм с господин Харбър, тъй като през 21 век не може да има система без да имаме една а, обща а, а, платформа, а, без да имаме система за установяване на местоположението на лицето, което прави обаждането. Трябва да можем да помогнем на всички а, граждани, включително на тези, които имат а, увреждания. Те също трябва да имат достъп до системата. В някои държави аз съм се опитал да се обадя на този номер. Има различен начин, по който се приемат обажданията и се реагира. Ни считам, че това отговаря на нашите очаквания. Трябва да се уеднакви системата и тя да бъде достъпна по еднакъв, еднакъв начин във всички държави членки. Това е изключително важен въпрос. Призоваваме комисията да осигури повече информация. Хората трябва да са запознати с този номер и то незабавно, а не в далечното бъдеще. Очакваме насоките на комисията в това отношение. Благодаря. госпожен Байден Холцер. Благодаря ви. Е, номерът 112 е чудесно постижение е, и нещо абсолютно необходимо за безопасността на хората. Това би трябвало да бъде една история на успеха. Е, в определени райони съм правил експерименти и други колеги са го правили и знаем, че достъпът до 112 не е толкова лесен навсякъде. Така че тези проблеми би трябвало да се решат навсякъде в Европа. Не разбирам защо да не можем в крайна сметка да наложим на практика този общоевропейски телефонен номер за спешни повиквания. Хубаво би било най-сетне да обединим усилията си и да постигнем един добър общ резултат. Мисля, че е крайно време да действаме. Колегата Кадек има думата. Дами и господа, уважаеми колеги, кой сред нас никога не се е случил в ситуация в чужда държава, когато е имал нужда от спешна помощ и да се е чудил на кой да се обади. Трябва да се сложи край на това. И в Франция, Финландия, Полша, Чешката република този номер може да се използва, за да се достигнат до спешните служби всички държави членки. Знаем, че за, е, все още е проблем роуминга и цените на роуминга в Европейския съюз. Този номер е, трябва да е цяло безплатен. След една година ще се проведат европейските избори. Трябва да популяризираме тази инициатива сред гражданите. Те трябва да познават този номер. Би било интересно, господин комисар, комисията да изготви комуникационна стратегия през лятната вакансия, за да може да популяризира номер 112. В сегашната си форма той трябва да бъде подобрен, защото а, телефонистите, които приемат обажданията, а, говорят само няколко езика, така че а, това затруднява комуникацията и е в противоречие с езиковото многообразие, което е се насърчава в Европейския съюз. Има 6 милиона обаждания и тъй като не може да се локализира мястото, откъдето се извършва обаждането, това затруднява службите за спешни на помощта. от този номер трябва да се ползват всички граждани. В заключение бих казал, че ние сме в Страсбург. Това е седалището на Европейският съюз. Благодаря. Преминаваме към спонтанните изказвания. Господин, госпожа Джордан. Благодаря за това, че ми давате думата. За да общуваме с гражданите, ние използваме социалните мрежи, поне аз го правя. Питала съм хората за спешния номер 112. Много бях изненадана, като установих, че масово ми отговориха. Хората в Словения, където живея аз, са запознати с този номер. Писаха ми за това какво се е случило, когато са се обадили. Обикновено разказите им са положителни. Призовавам Европейската комисия да подготви план за действие, който да включва всички мерки, необходими за подобряване на общото използване на този номер за спешни обаждания. Необходима е информация също така за локализация на местоположението. Той трябва да може да бъде използван и от хора с увреждия. Многоязичието е много важно. Не трябва да ограничаваме комуникацията си с познанието на определен език. Благодаря, казва председателката госпожа Матула. Mulțumesc. Există evident multe deficiențe în ceea ce благодаря, госпожо председател. Очевидно има все още много слаби места в функционирането на тази система. Само 25-27% от европейските граждани е, знаят е, за е, телефона за спешни повиквания. Тоест, информационната кампания трябва да бъде в центъра на вниманието ни. Трябва на всяка цена да се опитаме да а, установим първо равнището на информираност и след това да предприемем съответните действия. Естествено, достъпа до този а, телефонен номер а, и за хора с увреждания е изключително важен. разпознаваемостта на сигнала, особено в изолирани области, в отдалечени, в изолирани сгради, е много съществен елемент. Е, Също времено е, трябва да си дадем сметка, че именно когато става дума за спешни е, повиквания и за спешни ситуации, трябва да не щадим сили. Госпожа Прендергаст. Благодаря. Както останалите изказали се тази сутрин, искам да кажа, че има проблем с познаването на номер 100 и 12, защото често хората се обаждат на погрешен номер. Въпреки, че през последните години има подобряване положението, въпреки това трябва да продължим да популяризираме този трицифрен номер, особено като си има предвид, че все повече млади хора идват на континенталната част на Европа, за да работят или учат. Трябва да се намерят альтернативи за достъп на хората с увреждания. Също локализацията остава сериозен проблем. Искам да поздравя колегата, който работи по този въпрос и се надявам, че комисията ще отчете заключенията, които се правят. Господин Кели има думата. Благодаря. Несъмнено темата е изключително важна, особено за онези, които пътуват и които нямат приятели или роднини, на които могат да се обадят. Е, е, добре е те да могат да се обадят на 112, ако имат проблем. Затова е важно да се обърне повече внимание на този номер. Приветствам казаното от комисаря Хан за това, което той прави или ще прави, за да може да насочи повече внимание към този номер. Това е изключително важно. Както каза Фиона Хол, трябва да разпространяваме тази информация, за да може тя да се използва и от други хора. Важно е и хора, като хората с увреждания на слуха, да могат да използват този номер. Френски, немски и английски казаха, че трябва да бъдат а, използвани, но е хубаво да се покрият и други езици. Господин Старлер, е, благодаря, госпожо председател. Да, в момента се радваме на свобода на движението и, и хората пътуват много. Но много важно е, естествено, в Европейския съюз всички да имат достъп до този телефон за спешни повиквания, защото наистина е малко срамно и показва непригодността ни да намираме практически решения на нещо толкова необходимо, като телефона, общо европейски телефон за спешни повиквания. За съжаление, определени държави членки очевидно не са положили необходимите усилия. Господин Хамлинг. Госпожа Хамлинг. Благодаря, госпожа председател. Днес отново говорим не толкова за липсата на регламентиране, а по-скоро за липса на прилагането на съществуващите регламенти. През 2011 парламентът прие резолюция по въпроса. Въпреки това виждаме, че все, по, че все още има европейски граждани, които не знаят, че съществуват номер 112. Или пък тези, които знаят за него, установяват, че той не действа както трябва и когато се обадят на този номер, вместо да получат помощ, ги пренасочват към друг. Затова въпросът ми е кога ще се реши въпроса, кога ще се въведе системата за предупреждаване на гражданите за предстоящи инциденти, природни бедствия. Ние приехме също резолюция за пътната безопасност. Е, настояхме да се въведе системата за е, е, електронни обаждания от автомобилите, което трябва да е свързано с номер 112, за да може да се получи бърза помощ. Комисията прие предложението, но какво става с прилагането му? Може ли комисията да коментира този въпрос? Благодаря, господин Обермайер има думата. Благодаря, госпожо председател. По принцип, общо европейския номер за спешни повиквания е едно много важно практическо решение. Но е, очевидно е, нещата все още се преплитат с националните е, телефони е, за спешни повиквания. Не би трябвало е, обаче едното да пречи на другото. Ние е, залагаме най-вече на европейския е, номер за спешни повиквания в случаите, в които гражданите пътуват. Това е много важно. Така че на всяка цена трябва да се създадат условията да се използват най-добрите практики в Европейския съюз. Е, е, рутината трябва е, да не бъде, не бива да бъде замествана от хаос. Зная какво се случи в Австрия и затова предупреждавам всички от тези, които смятат да минат от национален номер към европейски номер и още не са го направили, да помислят за това, че трябва да се избегнат хаотични състояния. Но е, номерът е изключително важен и за наводнения, не само за пътни транспортни происшествия, за пожари и така нататък. Благодаря много. Е, господин Бълтс е последният оратор. Благодаря. Въпросът за номера за спешни повиквания е въпрос за доверие към Европа. Във времена, когато няма граници, толкова много хора пътуват и затова безопасността става изключително важен въпрос. Имаме регламент и смятам, че той трябва да бъде приложен по-добре на практика. Трябва да извършваме мониторинг върху наблюден... извинете, върху прилагането в държавите членки. Имаме нужда от по-добра координация. Нуждаем се също така и от един многоезичен отговор, защото шансовете за оцеляване намаляват с всяка изминала минута след катастрофа. Затова е важно да има и по-добро установяване на местоположението, особено при погранични райони. За да бъде по-известен този номер, може мобилните оператори да информират своите абонати, че съществува 112. Това ще бъде безплатна реклама на гражданите, за гражданите. Сега дам думата на комисаря Хан. You, Благодаря за проявения интерес отново към Европейски номер за спешни повиквания 112. Комисията винаги а, остава бдителна по въпроса и ще информираме парламента, когато експертите ни предложат а, технически решения на въпросите, които поставихте. Искам също да ви приканя да продължите да насърчавате държавите членки да направят така, че използването на 112 а, да бъде включено в техните политики и действия. Благодаря. Уважаеми колеги, разискванията по устния въпрос приключиха. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред, към доклада на госпожа Камерберт за свързаната телевизия. Искам да дам думата